автора на въпрос. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми председател на съвета. Ораждането на спорове между инвеститор и държава е, е, има малко, е, малко приятели в този парламент. Но последиците от това ураждането на спорове може да има последици за бюджетите и така нататък. Гледните точки са много, но централният момент, господин председател на, е, председател на съвета, е, че липсва прозрачност. Делата се гледат за затворени врати и са съвършено непрозрачни. Затова нищо чудно, че скептицизма нараства. Европейския съюз в дискусията за трансатлантическото споразумение почета, че този въпрос е изключително важен. Между другото, господин председател на съвета, това се отнася както за новите, така и за старите договори, където и имаме множество правила за уреждане на спорове между инвеститори и държава. Правила, които обаче са, се прилагат по твърден непрозрачен начин имаме противоречие. От една страна, господин председател, членовете на съвета подчертават, че се борят за прозрачност във всички възможни области, най-вече в областта на търговските договори, но по отношение на двустранните договори за уреждане на спорове между инвеститор е, и държава, съвет блокира работата. А точно това е много важно за страните членки на Европейския съюз, защото европейските държави са световни шампиони по тези договор. И сега разполагаме с конвенцията от Маврици, е, която е приета от Общото събрание на ОНЕ и дава повече възможност за прозрачност. подписа на Европейския съюз би бил сигнал а, а, за а, прозрачност а, в енергийната а, харта. защото в тази харта е единственото място, където е предвидено такъв механизъм за ураждане на спорове. И този подпис би означавал, че двустранните договори също трябва да станат прозрачни. За момента очевидно в съвета се води спор относно правомощията, кой за какво има правомощия. Аз не разбирам този спор и аз наистина изобщо не разбирам защо заради тези спорове се блокира както подписването на тази конвенция от Европейския съюз, така и подписването от страните членки. Това а, а, изпраща сигнала, че Европейския съюз не е поставена основата на прозрачността. За енергийната харта, господин председател, наскоро обсъждахме този въпрос, колеги, но енергийната харта е договора, в рамките на който се водят повечето към момента 89 дела за ураждане на спорове между инвеститори и държава. И това е число от секретарията на енергийната харта. Е, това също не е много ясно какъв е точно броя на тези спорове е, тъй като няма задължение за нотифициране на тези спорове, така че говорим за поне 89 спора, е, дори и за повече. А, тази ситуация за мен е напълно неприемлива. Някои страни членки, като например Франция, Германия, Обединеното кралство, подписаха, но а, Европейския съюз не. За това а, моите въпроси са председателството не счита ли, че трябва да убеждава държа, да, държавите членки, които блокират конвенцията, да, да, да се даде възможност на Европейския съюз да я подпише? Не смята ли съвета, че чрез тази а, а, блокада а, изключително много страда имиджа на Европейския съюз, защото а, навсякъде се говори за прозрачност, а тя не се вижда на практика. И трето, е, съвета ще мотивира ли страните членки, които още не са подписали конвенцията, да го направят, за да можем е, в края на годината да потвърдим, че искаме прозрачност. Благодаря ви. Благодаря, господин Ланге. Сега има думата министър Кундърс. Благодаря, господин Ланге. Благодаря за трите въпроса. Мога да им отговоря по много кратък начин. Да, да и да. И ще приключим, но мисля, че е хубаво да бъда малко по-обстоятелствен и така. Трите от, кратки отговора са да, да, да. Прозрачността е ключов приоритет за датското председателство. Освен това, ние искаме акцента да е върху важното и да се съсредоточим върху най-важните мерки. В своите заключения за търговско-инвестиционната политика през ноември миналата година съветът казва, че отговорната търговска политика трябва да върви ръка за ръка с прозрачността, информиране на гражданите и участие на заинтересованите лица като зачита институционалния баланс и приложимите правила. Дълго изречение в отговор на вашия въпрос. Що се отнася до решаването на спорва между държавите и инвеститорите, са предприяти мерки за подобряване на прозрачността. Целта е да се осигури максимален достъп до обществеността, до документи и слушвания, и е, заинтересовани страни да могат да представят е, своето становище. Също така, прозрачността се увеличава, като се е, осигурява достъпа до документите на УНСИТРАО. Европейския съюз ще включи стандартите за прозрачност във всички е, търговски инструменти, които се договарят, за да се улесни спазването. Многостранната конвенция беше договорена под егидата на ОНЕ, конвенцията от Маврици за прозрачността и арбитраж, основан на договорите. През феврали 2014 година съветът оправомощи комисията да участва в преговорите от името на Съюза. Конвенцията ще се прилага към Европейския съюз само за един договор, а именно енергийната харта. Решението на Съюза да подпише конвенцията се натъкна на трудности, независимо от дискусии в съвета, възоснова на предложението от комисията за подписване на конвенцията. Не всички държави членки са компетентни по въпросите регулирани от конвенцията от Маврици. Чертая, че председателството иска да се постигне напредък по това важно досие. Това е сред приоритетните въпроси, по които искаме разговорите да напрегнат да напреднат. Продължават двустранните разговори, за да се изгладят с оставащите различия, тъй като е, има риск е, за нашето име пред света и насърчава, искаме конвенцията да сключи конвенцията към договора за, Евро... за енергийната харта. Постигнали сме много в областта на формулирането на инвестиционната политика. Съюзът и държавите членки имат сериозен опит, който гарантира доверието в тях от външния свят. Съветът прие новаторски подход за модернизация на защита на инвеститорите. Съветът отбеляза намерението на комисията да отчете този подход и създаването на многостранен инвестиционен съд като крайна цел. Съветът приветства новият ангажимент за е, уважаване и зачитане правото на държавата да регулира. Председателството е за повишаване на прозрачността на системите за решаване на спорове между инвеститори и държави. Като председателство не можем да навлизаме в правомощият на държавите членки, не можем да принудим държавите да спазват правилата за прозрачност на УНСИТРАО и всичко това, което е подписано преди 2 марта 2014 година. Надявам се, че ще успеем да намерим решение със съвета по този важен въпрос. От страна на председателството ние полагаме огромни усилия това да се случи. Благодаря. Господин Чико е следващия. Благодаря, госпожо председател. Групата на НП смята, че включването на нормите за прозрачност в международните споразумения не само, че ще повишат прозрачността при спорове, ще дадат, ще засилят и доверието към споразумението. За нас тези елементи са изключително важни. Днес се обръщам към съвета. Е, отговорите са отчасти удовлетворителни. Създаде се блу... институционален е, блокаж, тъй като става дума за ратификация на нормите на Съюза. Най-напред трябва да се е, повишат правата и на инвеститорите на държавата. И колегите, знаят много добре, че когато че правилата са много необходими за бъдещето на международните търговски споразумения, където Европейския съюз инвестира и представя проект, който се реализира. В тези ситуации на блогаж съветът може да създаде тревожна ситуация. В момента единственото споразумение, което е подписано след конвенцията, е енергийната харта в момента е изключена от приложното поле на нормите на прозрачност. Господин Мартин е следващия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на холандското председателство за това, че е тук, за това, че участва в този дебат. Благодаря за вашето тройно да. Знаем, че това означава, че вие трябва и тройно да действате. Това е следващата стъпка. Съветът знае каква е позицията на социалистите за е, арбитража инвеститори държави. Ние сме е, против е, специални съдилища за това. и настояваме да има прозрачност в приложението на съществуващите разпоредби за разрешаване на спорове между инвеститори и държави. Приветстваме конвенцията за стандартите, която трябва да се прилага на съществуващите държави членки и а, спрямо енергийната харта. позицията на съвета а, тук е неприемлива. А, това не е повина на председателството но съвета все още не оточнява компетенциите на Европейския съюз. Осем държави са подписали конвенцията без да чакат авторизирането от страна на Европейския съюз. А пък трябва да действаме силно в международен план във връзка с принципите от Маврици. Някои държави членки не подкрепят тези е, правила за прозрачност. Новите правила на ОЦИТРАЛ са минимални стандарти за Европейския съюз и разбира се, трябва единодушно да ги приемем. Призоваваме съвета да авторизира Европейския съюз да подпише конвенцията възможно най-скоро, за да може да влезе в сила енергийната глава и е, също така да се приложат тези правила към всички е, двустранни споразумения. Европейския съюз е световен лидер в момента, но трябва да, но може, за да действаме ефективно, трябва да бъдат признати ексклюзивни, изключителните компетенции на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Гърлинг. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин министър за това, че е тук, за да изслуша дебата. За нас в парламента е много важна прозрачността и искрено вярваме в нея, но по път ни е доста трудно да приемем това, което чуваме от съвета. Особено в ситуация като сегашната. Просто е неприемливо, че съвета продължава да не успява да разреши блокажа. Защо продължава това? Вече отговорихте на нашия въпрос с да. Отлично, в такъв случай можете ли да ни дадете малко повече подробности? Какво по-конкретно правите? И можете ли да ни дадете малко повече информация за преговорите в рамките на съвета и как точно смятате да разрешите този проблем? Ясно е, че това засяга начина по който светът възприема Европейския съюз. Много е жалко, че 8 държави членки трябваше да действат едностранно, но аз не ги е, обвинявам. Е, мисля, че е, просто не е случайно това, че някои държави стават малко нетърпеливи. Така че моля съвета да се задейства. Госпожа Схаке. Благодаря, госпожо председател. Министър Кундерес повече прозрачност в решаването достъп до информация. Това е, което хората искат от комисаря Малмстрам. И а, те искат документите по преговорите да бъдат публично достъпни. Искаме повече прозрачност, що се отнася до споразумението за търговия и инвестиции. Ясно е, че Унцитрал има какво да допринесе. А, така се дава възможност за повече прозрачност в механизмите за разрешаване на спорове между инвеститори и държави. Държавите, представени в съвета, са отговорни за общо 1400 подобни механизми, но съветът не прави нищо. Ние настояваме за повече прозрачност, повече достъп до документи и организации, е, е, участие на организациите от гражданското общество. Няколко държави вече са подписали, като Германия, например, е, Съединените щати и Канада са по-прозрачни, отколкото е Европа в момента. И има министри, които се противопоставят на усилията на комисията да постигне повече прозрачност тук, в Европа. Така че призовавам холандското председателство да демонстрира как този проблем може да бъде разрешен, да прояви воля, лидерство и да ни каже кои са конкретните държави членки, които спъват напредъка. За да може целият Европейски съюз да подпише. Благодаря. Господин Шолц има думата. Госпожо председател, господин председател на съвет, скъпи колеги, присъединяването на Европейския съюз към конвенцията със сигурност ще помогне, ще помогне да се извадят на светло съмнителните спорове, които се водят най-вече в рамките на енергийната харта. Ето защо обсъждаме този въпрос и на пленарно заседание. А, е, проблема се корени в енергийната харта, в самата нея, защото беше щупен а, един от а, а, рекордите а, по, по спорове. Алчни фирми водят на основателни спорове срещу държавите. А, много често а, в арбитражен процес договарят а, неясни а, суми. А, Европейският съюз е, е, и неговите страни членки трябва да последват решението за изтегляне е, от хартата съвета. Най-накрая трябва да се задейства. Господин Шоц, към вас има въпрос с синя карта. Ще отговорите ли? Господин Каспари. Благодаря, госпожо председател. Уважаема господин Шоц. Току-що казахте алчни предприятия възоснова на енергийната харта повдигат обвинение. Питам ви е, дали предприятията на община Кьолн и Мюнхен е, следват тази политика. Смятате ли, че общинските фирми се включват в тази категория на алчни предприятия? Не, не смятам. Проблемът обаче е, че те също се подчиняват на логиката на процедурата на ураждане на тези спорове. принципа, на който се уреждат тези е, е, спорове, обаче един и същ и на него се подчиняват и общинските фирми. Господин Финч. Благодаря, госпожо председател. Ползата трябва да бъде економическа, а не а, политическа. Някои обаче се опитват да извлекат политически ползи. Точно това са цели с конвенцията от а, а, Маврици. Някои се опитват да превърнат УСИТ в стълб от европейската политика. УСИТ обаче е леги... Е не легитимна система, защото не се съобразява с националното законодателство. Отхвърлен е от две комисии във воденето на преговорите все още комисията желая да е, е, превърне усет в част от своите е, преговори, например с Канада. Това застрашава прозрачността и така нататък, но а, това е една система, която не е необходима и не е легитимна системата трябва да подкрепя целите на Европейския съюз до момента, в който са в Европейския съюз, страните членки трябва да могат да защитат своите интереси. Има въпрос с синя карта към вас. Господин Мартин, може ли да ми кажете колко двустранни такива споразумения съществуват, колко тях е подписало Обединеното кралство и смятате ли, че всички те трябва да останат е, тайна, защото тук не става дума за бъдещи споразумения, а за настоящи. И както каза председателя на нашата е, комисия, такива вече съществуват и те струват на донакопаците милиони годишно. Yeah. Uh, Отговора е не. Но факт е, че усит са прокаран, е прокаран през задната а, врата. Всеки, който смята, че по този начин се защитават интересите на малите хора, трябва да знае това, господин Балчо elnök asszony a parlamenti kérdés benyújtója. Благодаря, госпожо председател. онези, които зададаха този въпрос, искат Европейския съюз да подпише договор, според който инвеститорите ще могат да се обръщат към арбитраж чието решения са окончателни и задължителни. Европейския съюз не може да подпише този договор, ако бъде блокиран достатъчен брой държави членки. Онези, които задават въпроса, не приемат това и искат председателя на съвета да окаже натиск. Процедурата е съмнителна. Както чухме, някои смята, че процедурата за уреждане на спорове между държавите инвеститорите е нелегитимна. Защо ще приема тази процедура, ако тя стане прозрачна? Господин Каспари е следващия. Уважаема госпожо председател, защитата от безвъзмезно лишаване от собственост е част от хартата на основните права. Трябва да гарантираме обаче, че нито една националност няма да бъде ощетена. А, и ако господин Финч не беше излязъл, щях да му кажа, че в неговата държава, неговата държава има подписани 49 двустранни споразумени. Договор от Лисабон обаче прехвърля компетентността на Европейския съюз. Ние желаем да защитим инвестициите, но и да реформираме утвърдената система, като вкараме в нея малко повече прозрачност, част от която е конвенцията от Маврици. Затова искам да разбера от съвета е, кои държави е, блокират подписването, кои министри от кои партии и не твърдят ли същите министри на национално равнище, че имаме нужда от повече прозрачност? Какво прави председателството конкретно? Кога страните членки най-накрая ще приложат в търговската политика договор от Лисабон и ще признаят, че това е компетентност на Европейския съюз. Не се ли срамувате да трябва да защитавате това бездействие на съвета пред парламента? Вие казахте три пъти да, според мен, а моя отговор е три пъти не. Така не може да продължават нещата. Направете това, което трябва да направите и направете така, че съвета да позволи подписването на конвенцията. Господин Силва Ферейра. Госпожо председател, господин представител на съвета, конвенцията на ОНЕ за прозрачност е приета по два мотива. Има липса на прозрачност в арбитражната система и защото Европейския съюз възприе ли, лидерска роля в усилията да се реши проблема. Сега, когато съществува тази конвенция, ратифицирана от 8 държави членки, съществуващите разделения пречат на Европейския съюз да подпише конвенция, искана от всички. Необходимо е да се подпише тази конвенция е, е свързана и с е, въздействието върху търговията. Е, холандското председателство трябва да реализира подаден поети ангажимент. Не само за да убедят държавите членки за да подпишат тази конвенция, но така, но и да се приложат разпоредбите към хартата на енергийния договор. Госпожа Санчес Калденте. Благодаря. Много е натрупаният демократичен дефицит в този механизъм. Много страни не желаят прозрачност, това говори за нещо съмнително. Всеки елемент на системата за решаване на споровете се използва некоректно от инвеститорите. Всичко това е повод за тревога. Трябва да бъдем бдителни. Нека да използваме възможност да използваме възможностите, създадени от изказването на представител на ОНЕ. Механизмите до говорят а, за нарушаване на основни принципи на ОНЕ, като суверенитет и върховенство на закона, прозрачността. Не е прозрачността, проблемът е начина по който функционира решаването на споровете. Госпожа Бегин. До сега 127 дела са започнати от многонационални предприятия срещу вредни държави и са изплатени щети на стойност 3 милиарда и половина. Очаква се да стигнат 30 милиарда. Не знаем какво, каква е точно ситуацията с онова, на което са осъдени Полша и Германия. Има много други случаи, които са тайна. Съществува конвенция на ОНЕ, която задължава публично оповестяване на информация за спорове между инвеститори и държави. Европейския съюз не е член на тази конвенция. Един проблем, например, енергийната харта. Ние в движението 5 звезди се противопоставяме на системата за решаване на споровете, но държи много на прозрачността по конвенцията на ООН. Господин Боде, следващия. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Комисията, парламентът, съветът и международните институции би трябвало да е, полуостров Сирия създаване на среда, която да улеснява сигурността на инвестициите и международната търговия. Създаването на хармонизирана нормативна база за решаване на международни спорове е, засилва доверието на инвеститорите. В този контекст ние оценяваме усилията за международ, по областта на Международния търговски закон, чиято цел е повишаване на прозрачността. Като се приема конвенцията на ОНЕ в прозрачността при спорове между държави и инвеститори. Конвенцията ще доведе до по-голяма правна сигурност, економически растеж и ще се увеличат работните места. Заедно с това държавите членки трябва да бъдат управомощени да подпишат конвенцията индивидуално, като отчитат двустранните инвестиционни договори, които вече са подписани. За съжаление, преговорите по трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение не вървят добре и именно поради разпоредбите за решаване на споровете между инвеститорите и държавите. Ето защо има нужда от установяване на международни процедурни правила, за да се осигури прозрачност от началото до края на инвестиционния процес. Благодаря, госпожа Юнгериус. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, министър Кондерс. Неколкократно съм се изказвала против частните е, против трибуналите за частните инвеститори, но действителността е такава, че специални разпоредби за арбитраж между инвеститори и държави вече съществуват, тъй като има множество двустранни споразумения. И тези разпоредби се използват широко. Заради това настоявам да има повече прозрачност. Работим по една добра альтернатива на този тип разрешаване на спорове. И за това трябва да се вземат решенията не при закрити врата, а пред всички. Би било много хубаво, ако Холандия може да се включи да задейства нещата, тъй като сега говорим за енергийната харта, но всъщност проблемът е по-широк. И така, мисля, че трябва да получим информация за това, възможно ли е изобщо прозрачна защита на инвеститорите по ТИТИП. Благодаря. Аз смятам, че прозрачността е основен елемент в нашата гледна точка към международната търговска политика. Това е основен елемент и в нашите те взаимоотношения с търговските партньори. Съжалявам, че има много процедурни пречки пред конвенцията от Маврици. Заедно с това някои държави членки все още не са ратифицирали конвенцията. Отчитайки ограниченията на съвета в тази област, ние смятаме, че е абсолютно необходимо всички институционални субекти да се намесят, да окажат натиск, за да се деблокира ситуацията. Това е задължително, в, за да се реформира системата за решаване на спорове. Съветът и комисията трябва да покажат зрялост и това преминава през ратификация на УНСИТРАЛ. Сега спонтанните изказвания. Двама души са се записали. Господин Мария си господин Яковчич. Господин председател, ние говорим е, за процедурите за уреждане на спорове между инвеститори и държави и за прозрачността в тази процедура. Първо, чрез този механизъм а, международните фирми а, могат да получат обещатени от държавите за претърпени от тях щети възоснова на политически и държавни решения, след което а, предприятията а, чрез а, този механизъм могат да бъдат обещатени то в големи размери. Цвета сега е механизма да стане по-прозрачен Европейския съюз да възприеме е, моделите за прозрачност в международната търговия и да ги направи част от всички е, споразумения, включително и от е, ТИТИП. Това, което се предлага от Конвенцията на ООН, е залегнало в документите на Европейския съюз. Всички документи трябва да са на разположение, да могат да се видят и да се проведат публични изслушвания. Благодаря, госпожо председател. Още в самото начало искам да кажа, е, че гледам много положително на намерението да се започне подписване на конвенцията от Маврици, за да се постигне повече прозрачност. Е, смятам, че съвета трябва да убеди страните членки да подпишат конвенцията. Европейския съюз също да я подпише, защото ако трябва да бъдем честни, механизма за уражение на спорове между инвеститора и държава се съдържа много а, проблеми, а, а чрез конвенцията може да се постигне повече прозрачност. Моята държава а, е подписал предварително споразумение за енергиен проект и аз съм напълно наясно, че към този момент заради това споразумение може да ни бъдат нанесени много вреди. И сега думата има министър Кундърс. Uh, Благодаря, госпожо председател. С голям интерес и слушах вашите мнения по тази изключително важна тема и високо ценя вашия принос към намирането на адекватно решение, което да помогне на Европейския съюз да се присъедини към конвенцията ОНЦИТРАЛ. В началото отговорих на вашия въпрос с тройно да. Така че не случайно вие казвате в такъв случай ам, на председателството му предстоят тройни действия. Така е. Ще трябва да поемем отговорността за това. Тъй иначе, това пасва и на нашите приоритети да има по- опростено и по-надежно право. И председателството смята, че е важно да се напредне по тази важна тема. Това е един от приоритетните въпроси, по които искаме да се предвижим напред през следващите 6 месеца. Вече установихме двустранни контакти с съответните делегации и ще работим по изглаждане на оставащите разлики, различия. Защо не сме подписали конвенцията от Маврици? Ами, ние подкрепяме напълно а, правилата за прозрачност в тази конвенция. А, представител на групата на социалистите а, заяви, че държавите членки трябва да изчакат авторизацията на комисията преди да подпишат. Не всички държави тълкуват това по този начин. Моята изчаква, но трябва да спомена, че и ние сме вече натърпели. По отношение на второто да, което казах, господин Ланги, да, действително това се отразява зле на имиджа на Европейския съюз и чакаме решението на, смет... на съда по въпроса за разделението на правомощията между Европейския съюз и държавите членки във връзка с Споразумението за свободна търговия Европейски съюз Сингапур. Надяваме се, че това решение ще дойде възможно най-скоро. В тази връзка е добре да намерим решение със съвета за това важно досие и ще работим по темата. Благодаря. Благодаря с това.